Okay, colleagues, I suggest that we start... Колеги, предлагам ви да започнем. Ако обичате, заемете места. I open the meeting. The first time... Откривам заседанието. Първата точка от дневния ред е приемането на дневния ред. Благодаря. Вие сте получили по електронна почта на 2 април проект от дневния ред и ви обръщам внимание, че има промяна на седма страница е, становището на господин Ставракакис. Сега ще го разгледаме след четвърта точка. пета точка ще разгледаме след шеста. Втора точка съобщение на председателят. Имаме пълен езиков режим, минус датска кабина. Ще предаваме заседанието и по интернет. Трета точка – одобряване на протоколите от заседанията ни. Имате протоколите от 20 март 2012. Също сте ги получили по електронна почта на 17 април. Ако нямате възражения – Нека да приемем, че сте съгласни с тях. Четвърта точка, специален доклад номер 16 от финансова помощ за извеждане от е, експлуатация на ядрените централи в е, България, Литва и Словакия. Докладчикът е Мариан Маринеско. Давам думата първо на представителя на Европейската сметна палата, господин Фазакас. Благодаря, госпожо председател, дами и господа, уважаеми депутати. Първо, нека да изразя благодарност пред Комисията за бюджетен контрол за това, че а, сложи в дневния си ред специалния доклад на Европейската сметна палата за изваждане от експлоатация на ядрени реактори в България, Литва и Словакия. Искам специално да благодаря на господин Маринеско и неговият екип, защото те много защитиха тази толкова важна тема и бяха готови да си сътрудничим с Ядрената безопасност и изваждането от експлоатация на ядрени реактори е много важен въпрос, който ще продължи да бъде важен, защото 143 ядрени реактори работят в момента в Европа и от е, една трета от тях трябва да бъдат изведени от експлоатация. Конкретните случаи в България, Литва и Словакия показват, че този въпрос, включително управляването на ядрените остатъци, е много сложен и изисква и много финансови средства. Като се има предвид, че се търси максимална ядрена безопасност, България, Литва и Словакия се ангажираха в присъединителните договори да затворят 8 от действащите си ядрени реактори като се отчетоха съответните социални, економически и финансови трудности. Затова Европейският съюз предостави финансова програма 2,8 милиарда евро от периода 1999 до 2013 се предоставят тези средства. Като се има предвид, че това финансиране е много значително и че има много сложни технически изисквания към изваждането от експлоатация, Сметната палата започна работа по доклада през 2009 година. Огледаха се програмите за извеждане от експлоатация на реакторите в България, Литва и Словакия от 2009 до, 2000, до края на 2010 година. В одита бе установено, че съответните действия са предвидени спрямо нуждите и проведени по план – и имаше съответните е, правителствени програми за осигуряване на европейски средства. Работата ни бе следвана не само от, е, от съответните страни, но и от всички заинтересовани лица. Господин е, Маринеско имаше за задача да изготви доклад, който да отчете политическите аспекти на тези програми за извеждане от експлоатация – ние проведохме много плодотворни дискусии с вашия докладчик и с удоволствие му предоставихме всичката необходима информация, за да изготви резолюцията на вашата комисия. 2011 година имаше такава резолюция. Отново свързана с изваждане от експлоатация на реактори в страните членки. Заключенията на вашата резолюция предоставиха база за оценка на комисията, за оценка на въздействията на комисията и отчертаването на конкретни цели, е, роли и отговорности по един много по-ясен начин, отколкото това се правеше до сега. Е, съдът Сметната палата публикува специален доклад през феврари 2012 в сътрудничество с комисията, където се прави заключение, че България, Литва и Словакия са затворили реакторите си спрямо ангажиментите, които са поели, но все още остава много работа по основния процес за финализиране на затварянето на реакторите и установихме, че не достигат средства от порядъка на 2,5 милиарда евро. В програмите няма достатъчен анализ на нуждите, няма приоритети, няма формулирани конкретни цели за постигане. Дейността за това да се идентифицират дейностите по извеждане от експлуатация, те първа се изготвя. Няма достатъчно пълни е, разчети на разходите за складиране на ядровото гориво и за необходимите съответни технологии. Също така мерките за смягчаване на последиците са финансирани, но няма още яснота каква степен на смягчаване на тези последици е постигната. Няма оценка на нуждите, няма и формулиране на конкретни цели надзора над комисията се осъществява само върху бюджетната аспекти. И за това Сметната палата препоръчва, преди да се направят последващи е, разходвания на средства, да се направи анализ на наличните средства, да се оценят ползите и да се създадат условия за ефективно и економично използване на европейските средства. За да се постигне това, трябва да се изготви пространен анализ на нуждата. Трябва да се види до къде са разработени програмите до тук, какво още остава да бъде направено и да се изготви общ финансов план, където да се идентифицират конкретно източниците на средства. Така целите ще бъдат съгласувани с наличните средства. И след това ще може да има и съответен контрол и отчетност. Ако Европейският съюз реши да предостави допълнителни средства в следващата финансова рамка, това трябва да се основава на анализ за това каква добавена стойност ще донесат тези средства. Като включително се дефинират дейностите, които трябва да бъдат финансирани по европейския бюджет. А също и да се търсят други източници на средства – и съответни условия за правилното разходване на средствата. Един от резултатите от одита бе, че комисията се съгласи да прилага препоръките на Сметната палата през дейността си за 2013 година, да направи оценка на въздействията си, да преразгледа индикаторите за дейността си, така че те да могат да бъдат валидни и след 2013 година. Обеден съм, че засиленото сътрудничество между Сметната палата и вашата комисия ще бъде изключително полезно при е, успешното изпълнение на е, толкова важните ангажименти, поети от комисията. В доклада на Сметната палата, в сътрудничество с е, нас, изпълнителните власти на страните и е, доклада в, от, на Европейския парламент. На базата на дейността се изготви и доклада на, вашия, на вашата комисия. Там се отчитат е, слабостите в изпълнението на програмата, необходимостта да се търсят допълнителни средства и допълнително да се финансират мерки за смягчаване на последиците. Освен това, трябва, се подчертава, че извеждането от експлоатация трябва да е окончателно и че трябва да се мине през всички етапи в е, извеждането от експлоатация. Комисията се съгласи също да извърши последваща оценка, за да се идентифицират е, дейностите, които трябва да бъдат е, финансирани – и да се формулират и бъдещи условия за бъдещето финансиране. Освен това, във вашия доклад правилно се изтъква, че е много проблематична ролята на Европейската банка за развитие, че трябва да има общ механизъм за надзор, трябва да има индикатори и се поставя въпроса има ли добавена стойност в това да се предоставя управлението на програмата на Европейската банка за развитие. Европейската банка предоставя на парламента съответните доклади и очакваме от комисията оценка за това сътрудничество и работата на банката. Ние се надяваме, че всички повдигнати в доклада въпроси ще, бъдат, ще получат своя отговор и сме готови да предоставим своя опит, да си сътрудничим да използваме и опита на Европейската банка за развитие за решаването на проблемите. Надявам се, че вашият доклад ще помогне на процеса на извеждане от експлоатация, на търсенето на допълнителни средства, за да може е, този процес на извеждане на експлоатация на реакторите да завърши е, безопасно. Също така трябва да се търси повишена ефективност на програмите в България, Литва и Словакия. Това ще повиши и нивото на, сигур... на ядрена сигурност в Европа и е, съответно качеството на живот на европейските граждани. Нека да се възползвам, госпожо председател, от възможността да ви уверя, че Сметната палата разчита на сътрудничеството на вашия докладчик и на всички депутати от вашата комисия, за да може да се улесни изготвянето на толкова важните етапи, е, обозначени в доклада. Благодаря. Председателката. Благодаря. Сега давам думата на докладчика. Господин Маринеско, заповядайте. Стимаш колеги, благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Моят доклад се базира естествено на доклада на Сметната палата и сега ще се възползвам от възможността да благодаря на слушателите на Сметната палата, защото те много ми помогнаха. Те ми предоставиха много информация, с помощта на която аз изготвих този доклад, така както и предишния доклад за което аз им благодаря. Първият доклад, който гласувахме в парламента, подложих на анализ. за да може да бъдат планирани последващи средства за извеждане от експлоатация на ядрени мощности. Отворен съм да чуя мнението на колегите, да разбера какво мислят за това, което съм написал в доклада, но искам да изведа на преден план а, няколко неща. Първо, а, Необходими са много строги, много стриктни планове за дейност, с точни и стриктни е, срокове. Трябва да помислим също така за устойчивостта на тези дейности и мерки, да видим как те ще бъдат финансирани. Трябва да се съобразим и с възможните източници за е, финансиране едва наличието на такива планове е, може да бъде предпоставка за заделянето на средства в бюджета на Европейския съюз е, за периода 2014-2020 година. Освен това, е, трябва да гарантираме, е, че тези средства ще бъдат използвани единствено за извеждане на експлуата... от експлуатация на ядрени мощности, а не за някакви други цели. Трябва също така да изясним със сигурност дали това ще бъдат последните средства, които Европейския съюз ще отделя за а, тази цел. Трябва да видим какво ще бъде участието на Европейската банка за възстановяване и развитие, да видим дали това участие е необходимо. Защото всъщност най-важният източник на финансиране представлява Европейския съюз, но наред с финансирането от Европейския съюз са необходими и други е, източници. Преди да бъде отпуснато финансиране за 2014-2020 година, трябва да се определят много строги изисквания и трябва да направим така, че за в бъдеще контрола да не се упражнява единствено от сметната палата. Това са най-важните моменти в моя доклад. Сега с нетърпение очаквам коментарите на комисията и на колегите. Благодаря, господин Маринеско. Сега ще дам думата на комисията, която се представлява от господин Питър Фарус. Искате ли да вземете думата? Да. Благодаря ви, госпожо председател. Първо искам да благодаря господин Фазакас за представането на доклада на Сметната палата. Ако погледнем назад в времето, разгледаме нещата в исторически план, ще е, е, видим, че е, докладите на Европейска на Сметната палата е, са станали вече е, традиция, така че нека да се концентрираме върху доклада на е, господин Маринеско. По принцип, Мога да кажа, че комисията изцяло подкрепя проекто заключенията, такива каквито ги е представи господин Фазакас. Тези проекто заключения, така да се каже, вече са предвидени, са включени в предложението на комисията за финансиране от 2014 до 2020 година. Почетава се, че финансовата отговорност за извеждане е, от експлоатация и за безопасното извършване това извеждане е, е в страните членки. Да, ние подкрепяме е, това. Докладчикът а, а, приканва комисията да определи източниците на финансиране, но аз трябва да почета, че комисията сама не може да направи това, тъй като ние нямаме достъп до а, националните фондове, предназначени за тази цел и тяхното развитие. Тези национални средства трябва да бъдат включени в финансовото планиране на проекта. Освен това, ние предлагаме финансовата помощ да не продължава след 2020 година. Въвели сме предварителни условия в текста на предлагания регламент, които трябва да свършат работата по последващия мониторинг. Ние смятаме, че мерките за смягчаване на въздействието не трябва да а, а, бъдат продължавани за бъдеще, непосредствено след затварянето на а, ядрените блокове. Имаше нужда от такива мерки, но ситуацията вече е преодоляна. Сметната палата и докладчика ни подканиха да продължим да управляваме финансирането и за в бъдеще. Ние ще го направим. Продължаваме анализите. Службата, която ръководи, също работи по тези анализи. Подкрепяме почти всички заключения на Сметната палата, с изключение на някои е, подробности, ще е, предоставя текста и моите виждания на е, докладчика. Ние Отговаряхме от този момент за извеждането от експлуатация на 143 е, ядрени мощности в Европа. Това вече не е така. Германия затвори вече 8 от тези 143 е, реактора, които работеха преди катастрофата в е, Фукушима, но това са някои дребни подробности, които трябва да се поправят в доклада на Сметната палата. Благодаря ви за вниманието. Това беше господин Фарос от Европейската комисия. Сега, колеги, имате възможността за дебат. Господин си има думата. Благодаря, госпожо председател. Наистина, закриването на атомната централа, на атомните централи, беше темата, на едно специално заседание. Миналата седмица. И аз благодаря на Европейската сметна палата, на колегата, благодаря и на колегата Маринеско за докладите, за становищата. И се радвам, че информацията, информациите са много точни и верни. Имам загриженост. По отношение на това обаче, което каза комисията. В Европейската сметна палата твърди, че Европейската комисия отговаря и би трябвало да отговаря за закриването и крайното или крайното закриване на атомните централи. Е, естествено, принципите изискват, нашата работа изисква да следваме един принцип. Финансирането на е, всъщност органа, който дава финансирането за извеждане от експлуатация, трябва да контролира това извеждане. Това е нашият проблем. Не бива да забравим Европейската банка за развитие и възстановяване. Тази банка из, играе голяма роля в закриването, особено на атомната е, централа в Игнолина. Тази банка казваше как трябва да се включат обществените поръчки и договори, в какъв график да се, да се движат различните, изпълнението на различните задачи. Това беше предисторията, това обаче не е единствено економичен, е, въпрос на економика, това е въпрос и на политика. Когато ние се присъединихме към Европейския съюз през 2004 година, то тогава нашите експерти не разбраха защо Литва през 2009 година е, трябва да закрие атомната централа през 2009 година. Казваше се, че, този, че тази атомна централа може да функционира без проблеми до 2017 година. Но ние по от политическа гледна точка бяхме съгласни и в един допълнителен протокол записахме, че Европейския съюз ще представи финансова подкрепа за изваждането от експлоатация на ядрения реактор. Естествено, е, средствата не бяха достатъчни. Е, и сега ние обаче трябва да си изпълним политически ангажимент. И виждаме, разбираме, че, през, че до 2020 година ще има помощ от Европейския съюз, но възможно е атомната централа да не е, е спряла своята дейност окончателно. Значи задава се въпроса за окончателното спиране на атомната централа. Трябва да избегнем тази ситуация. Във всички случаи трябва да избегнем. Тази задача трябва да се реши чрез съдействието на комисията. Естествено, всяка страна, всяка заинтересована страна има да изпълни своята задача, но за мен е ясно, че е, комисията трябва да отговаря за окончателното затваряне на централата. Тя, комисията, трябва да задава времевия график, конкретни данни, конкретни инспекции и също така трябва да се каже, че отделните доклади трябва да се дискутират на различни равнища, Особено важно е равнището, което или хората, е, е, които не спазват е, своите задачи, те трябва да бъдат порицавани. Надявам се, че с наша помощ и с помощ на комисията ще изпълним тази задача. Благодаря, госпожа Крайсле е следващият оратор. Благодаря. Целият доклад е малко странен. 2,8 милиарда евро сме дали вече. 5 милиарда ще трябва да се дадат допълнително. А пък се оказва, че централите не, с, не са спрели окончателно и това, което тези блокове, които са спрели, те не са необратимо спрени. Въпросът ми е какво всъщност сме получили за тези, 2000 и, за тези 2,8 милиарда. Това нормално ли е? Може ли наистина да кажете, че всичко е наред с тези процедури? И сега въпроса за обществените поръчки. Това е въпрос, който остава отворен. Според мен доклада е от интересен, но той можеше да бъде още по-обширен. Чухме за 10 въпроса, които трябва да се задълбочат. В юли ще посетим Игналина в Литва и въпросът ми свързан с това, е какво трябва да видим там, какво смятате, че според вас трябва да, да видим и какви въпроси трябва да зададем. На следващо място въпроса за разходите. Освен това, искам да помоля докладчика Мариан. В твоя първи доклад по собствена инициатива, в него говориш е, и за това, че е хубаво комисията да излезе с един специален доклад. Това не се е случило. Мисля, че това искане трябва да се а, повтори. Въпросът е отворен. Какво ще направим сега с а, тези руини, които просто ще си стоят? А, така, то, имам предвид затворените централи и не е ясно какво ще се случи с тях. Господин Молте. Благодаря. Аз четох доклада и основната ми загриженост е, че няма достатъчно планиране какво да се правим на различните фази, няма предварителна оценка и така нататък. Но основното нещо, което поражда моето загриженост е в точка 2, където се казва, че теоретичното затваряне, теоретичната дата за затваряне е, е дават се някакви години и във всички е, случай се оказва, че това планиране не е адекватно. Защото е, колкото по-рано се затворят блоковете, толкова по-добре. Например, в Игналина, е, там се казва, в доклада, че блок 1 трябва да се затвори през 2013 година. Той бе затворен през 2004 година. Това е чудесно. Моят основен въпрос е, доколкото аз мога да видя, че независимо от е, лошото планиране и оценка, мисля, че средствата са разходвани добре, но това, което е още по-важно, е, че бъдещите финансови задължения на Европейския съюз, а, смятам, че това, което предстои за бъдеще да се даде като средства от Европейския съюз, те ще са достатъчни. И за Егналина. Егналина се казва, че произвежда голяма част от, елект... от тока в е, Украина от Литва. Извинявайте. Ето, каква е альтернативата обаче? Ние трябва да дадем едно альтернативно решение. Господин Гайер, следващият оратор. Благодаря, госпожа председател. Мисля, че в тази връзка трябва да си говорим за два големи комплекса от проблеми и да направим така, че при гласуването на този доклад е, да отдадем дължимото и на двата проблема. Е, неодавна, когато изготвихме бюджета, е, имахме доста дълъг дебат с съвета за това как е, да спрем все по-разрастващите се е, разходи е, за затваряне на трите атомни електроцентрали и как да запишем това. Ако този проблем се прехвърли в следващия период, проблема ще се задълбочи. Тоест, това е една доста обширна дискусия, в която, в рамките на която много страни членки казват, че искат да намалят своя принос към бюджета. Едновременно с това обаче, що се отнася до разходите за затваряне на тези три атомни електроцентрали, те ще продължат да нарастват. Тоест, имаме нужда от все повече средства. Тоест, много внимателно трябва да огледаме и да поговорим по въпроса кой ще е, наблюдава развитието на тези разходи в рамките на многогодишната финансова рамка? Мисля, че това е въпрос, е, към който трябва да се обърне един доста по-голям кръг от депутати, а не само нашата комисия. Имам един въпрос към Сметната палата и комисията и то е Ние. Знаем ли по какъв начин а, са изразходени средствата, предоставени от Европейския съюз за извеждане от експлоатация на ядрените мощности. Питам, а, защото в един от проектите участва една немска фирма, която в момента има затруднения с плащанията, тъй като тя е изпълнила своите задължения, но а, парите, договорените средства не са и платени. Тоест, отпускат се някакви средства, които не се изразходват чисто и по предназначение от страните членки. Е, целите не се постигат, сроковете не се спазват и фирмите, които участват в извеждането от експлоатацията на ядрените мощности, чакат, с, е, чакат дълго време, докато бъдат платени е, задълженията към тях. Питам се какво става и за това ще подготвя няколко изменения, за да може това, което аз казах, да бъде отразено, отразено в доклада на господин е, Маринеско. И имам имам въпроси към двете институции, а именно доколко те познават начина по който са изразходени средствата. Благодаря. Имаше доста въпроси към Сметната палата и комисията. Ще дам думата първо на Сметната палата. Благодаря. Първо, нека отново да благодаря на вашата комисия и на всичките ви колеги за проявеният адрес – по тази толкова важна, ключова тема за нас. Аз съм бив член на вашата комисия и много се радвах, че ще поема работа, работата по обидите в Сметната палата. Но помня, че още от 2004 година, когато бях депутат и член на тази комисия, винаги се поставяше въпроса защо се разходват толкова много пари и какви са резултатите. Нека да ви напомня, че като член на Сметната палата ние имаме единствено професионално задължение да ви дадем добре обосновани доклади и е, данни и вие на базата на нашите данни сте тези, които ще предприемете, ще приемете съответните решения и заключения. Като заключенията в този случай са главно политически. Ние, като членове на Сметната палата, с радост служим на вас, но вие сте тези, които вземате решенията. И първо, първия въпрос на, на уважаемия колега Вайстер. This has been a very special... Случаят е много специален. Сигурно си спомняте, че при преговорите за присъединяване с новите страни, включително и моята страна Унгария, комисията постави изискване да се затворят съществуващите ядрени инсталации. В този случай Унгария успя да убеди комисията, че всички наши ядрени мощности – съответстват на европейските стандарти. А, както каза господин Балчитис, в Литва те с очудване и доста и оста, посрещнаха искането на господин Верхо, Верхоген да се затворят ядрените мощности. Имаше споразумение, където се отчитаха и колко силен ще бъде економически и социален, но економическото и социално въздействие при затварянето на тези мощности. Ние огледахме този документ, той е много пространен, това споразумение покрива много неща, не конкретизира сумите, не дава пера, по които да бъдат разходвани, само има ангажимент от комисията и от страната. Това е основен проблем, защото дори и сега, господин Бълчетис, не мога да се съгласа с вас. А, не е комисията тази, която трябва да плати разходите за извеждане от а, експлуатация. Винаги според а, принципа замърсителят плаща, страната е тази, която плаща за тези разходи, а комисията помага на това страната да изпълни всички съответни условия. Комисията коментира, че за нея това споразумение е акт на солидарност но и до ден днешен не може ясно да се даде дефиниция какво значи акт на солидарност, какво значи действие по смягчаване на последиците, какви са средствата за това, какви ще бъдат средствата в бъдеще и така нататък. Госпожа Гестле, нека да ви кажа. Ние много внимателно разгледахме начина по който са разходвани средствата. Те са разходвани правомерно, няма измами, няма корупция. Парите са разходвани по затварянето, изваждането от експлоатация на ядрени мощности и по мерки за смягчаване на последиците. Но в края на краищата тази цел даже не беше движеща се, а беше а, невидима. Защото преди е, определен брой години, когато се е, подписваха тези споразумения, никой не можеше да направи оценка колко ще струва това. Или поне не беше направена. Никой не оцени колко ще струва тази мярка, колко ще струва извеждането от... и така нататък. Аз мога да ви кажа, че парите са разходвани правомерно. страните си изпълниха задълженията, които са поели, затвориха реакторите, но комисията правилно отчита, че процесът не е необратим. Има съобщения от България 2009 година, ако се спомняте, когато имаше недостиг на доставките на газ – България незабавно предложи след кризата с доставката на горивата, да, че иска да получат разрешение да вкарат в употреба отново в действие Козлодой. Но и в Литва преди три месеца в пресата се появиха коментари, че ако Литва не получи достатъчно пари от Европейския съюз, те могат да помислят дали да не въведат отново в експлоатация ядрените си мощности. Така че този процес на затваряне на ядрените мощности, за съжаление, не може да се счита за окончателен. Не. Това практически не се е случило. И ние имаме отговорност да кажем дали са разходвани средствата правомерно. И не ние, а вие, парламента, като политически орган, трябва да реши, че ако Европейския съюз реши да отпусне допълнителни средства в следващата финансова перспектива, вие говорите за 550 милиона, обаче имайте предвид 550 милиона са твърде малко. Тоест, е, е, няма да разкрие нуждите. Може би ще може да започне процедурата, но няма да може да я подкрепи до край. Та ние правим оценка за това какво е необходимо и вие трябва да бъдете наясно, че е, ще има необходимост и от други средства, не само тези 550 милиона. Оценките са 2 милиарда и половина. И тъй като съществуваше тази движеща се неясна цел, комисията предостави на Европейската банка за реконструкция и развитие управлението на средствата, за да може банката да проверява дали се разходват правомерно средствата. Ние много внимателно проверихме именно това. Няма измами, няма корупция. Имаше е, един предходен доклад, който искаше да се отнесе въпроса до ОЛАФ. Ние не го последвахме в тези препоръки, но ние е, обръщаме внимание, че този процес е европейски. Парите, предоставени от Европейския са единствените, които се използваха. Нямаше средства от други международни организации, но никога нямаше и цел да се постигне необратимо затваряне на а, ядрените мощности. Това е, което имам да кажа в отговор на вашите въпроси. И въпроса за това какви ще са препоръките ни към Литва – първо, трябва да видим доколко те са готови да се ангажират, да приемат, че Игналина е затворена и трябва да бъде изведена от експлоатация. Това беше споразумението. Не е редно те да използват тази карта отново в преговори. Сметната палата правилно отгледа въпроса, че макар, че 80% от средствата се управляват от Европейската банка за развитие и реконструкция, а, в Литва има експертна комисия а, отново за тези средства и въпроса ни е добре, какви са резултатите, какъв е смисъла да съществува а, тази тази специална мярка, този специален инструмент за управление на средствата и какво ще се, каква полза има от него. Също въпроса за средствата за намаляване на последиците. Е, този процес е много важен, но а, е, за това страните са получили средства от структурните фондове. Те трябва да ги използват именно за намаляване на последиците. А парите, които се отпускат по тази програма, трябва да се използват за извеждане от експлоатация, да се направи предварителна оценка и да се разходват парите по начин, по който да има европейска добавена стойност. Господин Фарош, искате ли нещо да добавите? Thank you, Madam Chair. Е, благодаря. Съвсем кратко историческия контекст и после ще говоря по въпросите. Комисията винаги работи в е, рамките на законовите и правомощия, дадени от е, договорите за присъединяване на страните. И в тези договори за присъединяване основната цел, първата цел беше бързото затваряне на реакторите – които се считаше, че не могат да бъдат модернизирани. Затова нямаше и толкова пространно планиране за извеждането им от, опера... от експлоатация. Имайте предвид, че тези неща се решаваха в момент, когато Чернобил се беше случил съвсем не толкова отдавна. Сега въпроса за необратимостта на затварянето. Има моменти, когато, в които още не е постигнато им, именно това необратимо е, затваряне. Защо в Литва за втори реактор се говори? Защото не може реактора да бъде в Игналина да бъде изпразнен от гориво, в момента просто още се изгражда е, устройството за съхраняване на гориво. В другите два а, реактора в а, Словения вече има лиценз за извеждане от а, експлуатация. Също зададохте въпроса какви са альтернативите. Игналина беше най-големият реактор в един момент. Той предоставяше 70% от електричеството в Литва. Затова бе изключително важно да се проведат мерки за спе... смаляване на смягчаване на последиците, защото от днес до утре бяха затворени мощностите за 70% от нуждите от електричество в страната. И комисията а, работи по модернизиране на, вод... на топлоелектрически централи. В момента сме в последният етап на изграждане на а, газова термо... газов тец. Госпожо председател, в подробности можем да ви докажем, че е напълно ясно как са разходвани средствата. Нямало е проблеми, не е имало измами, както се каза вече. И освен доклада на Сметната палата, тази година сме поръчали още два подробни одита, как като направихме вече един за Козлодой и за Игналина. И в случая с Игналина никога не сме крили, че има закъснение и че има търговски спорове между някои от е, изпълнителите и работодателите. И Разбира се, има случаи, в които един от изпълнителите вече е изпълнил работата по временния резервуар за съхраняване на гориво, но още не е получил е, заплащането си за това, защото има търговски спор, т.е. има спор относно качеството на е, облицовката на този резервуар ние работим на ниво проект и се опитваме да помогнем да се разрешат тези търговски спорове, за да може в края на кращата съответните изпълнители да си получат средствата без забавяне, защото всъщност средствата са на лице. Благодаря. Благодаря. Госпожа Гресло, искате ли да зададете въпрос? Комисионницки закт, директ Искам да кажа нещо към това, което каза сега комисията. Това не може да бъде вярно. Ясно е колко голямо е значението на Игналина за а, Литва. Преди две или три години комисията измени законодателството, а, така че средствата за извеждане от експлоатация да могат да бъдат използвани и за изграждане на е, източници на альтернативна енергия. Въпросът е защо за тази цел не се използва средства от структурните фондове, тъй като това е предназначението на структурните фондове. Защо? Защо беше така? Защо нямаше сътрудничество между, в, в рамките на комисията, за да могат да се отпуснат средства от структурните фондове. Председателката, благодаря. Господин Маринеско, ще ви помоля да завършите дебата. Няма отговор. Няма ли да има отговор на въпроса на госпожа Гресле? Не сме е, променили нищо. В договорите за присъединяване беше предвидено средствата да могат да се използват и по двете предназначени за извеждане на експлуатация и за смягчаване на въздействието. А сега думата му господин Маринеско. Извинявайте, госпожо председател, но защо средствата от структурните фондове не бяха използвани за тази цел? Защо? Комисията иска ли отново да отговори на този въпрос? Защото ние изходихме от споменатото правно основание. Средства от структурните фондове бяха използвани за допълнителни мерки, като например за енергийна ефективност. Сметната палата желая ли да добави нещо? Благодаря. Благодаря, че ми давате отново думата. Въпросът на колегата Ингеборг Гресле е много а, оправдан. А, сметната палата а, провери и стигна до извода, че договорите за присъединяване са изготвени толкова на широко, че могат да бъдат тълкувани както искаме. Тоест дадена е една доста широка рамка, една доста голяма сума пари и естествено всеки ще иска да използва за конкретни мерки. Тоест, това е някакъв вид специален фонд, който се използва вместо структурните фондове. Защото в самото споразумение за присъединяване, договорите за присъединяване не беше е, казано достатъчно ясно управлението на средствата беше предадено на Европейската банка за възстановяване и развитие. Запитването е подадено, одобрението ще дойде, тъй като парите са а, на лице. А, е, а, е, никога не е поставено като изискване постигането на крайната цел, а именно изваждането на, от експлоатация. Изискването беше средствата да бъдат използвани по подходящ и добър начин. Така че затова ние като сметна палата препоръчваме е, от сега нататък средствата за извеждане от експлоатация на ядрените мощности да, да не се използват за примерно за намаляване на въздействието, защото за тази цел съществуват и са предназначени средствата от структурните фондове. Тъй като за средствата от структурните фондове страните членки решават за какво ще ги е, използват. 20% от тях ще могат да се използват за енергоспестяващи мерки и за мерки за повишаване на енергийната ефективност. Радваме се да чуем от комисията, че за в бъдеще средствата, които ще бъдат отпуснати в следващата многогодишна финансова рамка ще бъдат използвани само за изваждане от експлоатация, а вече не за намаляване на въздействието. Това ще бъде положително за в бъдещето. Не за миналото, а за бъдещето. Благодаря ви. Благодаря. Желая ли още някой да направи някакви заключителни коментари преди да дам думата на докладче господин Бълчитис, господин Калфин и ще заключим. Благодаря, че отново ми давате думата. Колегата госпожа Гресле наистина поставя един много добър въпрос. А именно, защо не можеха да се използват структурните фондове за тази цел? атомните електроцентрали тогава съществуваха в въпросните три държави, които възоснова на политическо, подчертавам политическо решение, трябваше да бъдат затворени. Такова изискване не беше поставено за всичките 25 страни членки. Бяха отпуснати средства по определена формула. Имаше средства за образование, за селско стопанство и така нататък, за да можем ние новите страни членки да догоним старите страни членки. Ако можехме да използваме структурните фондове за извеждане експлоатация на а, атомните електроцентрали, нищо нямаше да остане за останалите сфери. И смятам, че това нямаше да бъде правилно. За това съществува и протокола към договора за присъединяване и в него бяха предвидени определени е, изисквания. Никъде не се казва обаче, че реалността няма да се промени за в бъдеще. Аз високо ценя големия принос на Европейския съюз, но трябва да намерим едно решение, което да удовлетворява всички засегнати страни и всички е, е, институции. Господин Калфин. Изкуших се да взема думата в края на дебата, защото аз съм абсолютно несъгласен с това, което чух от представителя на Сметната палата. Мисля, че не е в прерогативите на сметната а, палата а, да дава мнение върху политически а, а, решения. Мисля, че аргументите за и против мерките бяха изброени, когато се подписваше договора за договорите за присъединяване. В момента съм изключително изненадан да чуя, че те поставят под въпрос договорите за присъединяване към Европейския съюз. Сметната палата трябва всъщност да ни информира дали средствата са а, изразходени съгласно правното основание. Точно това очаквах да чуя от тях. Не, а, иначе тук да се правят е, политически изявления, да се отваря на ново дебата, аз не съм съгласен, че това трябва да се прави. Бих имал проблем с такъв а, е, един а, е, а, подход. Дискусията а, трябва да бъде за това дали трябва да променим предназначението на използването на тези средства а, за а, в бъдеще. Това е едно решение, което трябва да бъде взето тук и аз съм готов да участвам в дебата за взимане на такова решение. Debate, Наистина е много интересен дебат, но имаме само 5 минути до края. Искам да дам думата на нашия докладчик. Той може да реши дали да продължим с дебата или е, докладчикът. Аз ще бъда много кратък, така че ако някой иска да вземе отношение, колегите могат с удоволствие да го сторят. Госпожа Гресле, е, съвсем накратко. <clears throat> Ивайло, аз е, не съм съгласна с теб. Е, Сметната палата трябва да, казва доколко, трябва да казва доколко разумно са изразходвани средствата. Когато средствата се, са използвани до 45% за други цели, аз не съм съгласен с това. Затова подкрепям това, което каза Сметната палата. Благодаря, госпожо Гресле. Сега, естествено, Сметната палата може да отговори 30 секунди. Да, аз също ще бъда много кратък. Най-напред, моля, прочетете нашия доклад. Ние никога не казваме, че, не са, че средствата не са били разходвани неправилно. Те са били изразходвани в, в съответствие с договора за присъединяване. А сега, що се отнася до бъдещото изразходване, ние казахме дали трябва да се а, създаде друг фонд за, де, за е, извеждане от експлоатация. И в нашия доклад казваме, че тези средства могат да се използват за тази цел и че средствата не би трябвало да се използват по-нататък по за смягчаване на последиците. Ние не правим други заключения, ние правим е, само описание на, на, на фактите, така че вие, може да, вие да може да стъпите на тях и да направите вашите заключения. Господин Маринеско, сега може да направите вашите заключения. А, господин Маринеско, аз съм много радостен, че толкова колеги са заинтересувани от темата. А, сега, за Литва има 1,367 милиарда евро, Словения 613, а за България 11,6 милиарда. Това са а, е, средствата, които са заделени за тази цел. Това са наистина много средства и съм съгласен с госпожа с а, е, госпожа Гресли. Ние нямаме лицензите навсякъде за закриване на на реакторите. Реакторите не са закрити окончателно и мога само да ви кажа, че ако някой реши да рестартира атомната централа, това е възможно и ние не знаем дали това ще се случи в едно, по един безопасен начин, защото някои от съоръженията вече са разрушени и ако електроцентралата отново започне да работи, ние не знаем дали тя ще функционира правилно. Сега някои допълнителни коментари. Представителя на комисията каза, че е, в предложението на комисията се казва финансирането да спре през 2020 година. Това отчасти е така. И това се казва не директно, не е ясно казано. Има споменавания в тази насока и се споменава, че някои проекти, някои програми ще приключат през 2017-18 до 20 година, но това не се казва ясно, не се казва ясно, че това е последната дата, на която ще се дават средства от комисията. И нещо друго. В предложението на комисията се казва да се правят, се предлага да се прави междинна средносрочна оценка, в която е, комисията може да променя цялостната сума, която да отпуска. Каза, е, някой от колегите каза, че комисията трябва да поеме цялата отговорност за закриването на централите. Аз не съм съгласен. Е, държавите членки поемат тази, трябва да поемат тази отговорност. Комисията трябва да спазва и да следва договора и да помага на държавите членки да изпълнят своите задължения. А сега това, което каза, това, което, което се каза за договора, това е така. Смягчаващи последици и извеждане от експлуатация. Това е така, но процента, който се използва за смягчаващи мерки е по-голям от процента, който се използваше за закриване. Това казва Сметната палата и това е което казвам аз. Ние предлагаме за това бъдещите средства, които се отпускат от комисията, да се използват само за закриване на електроцентралата. За да може да се изпълни първата задача, която сме си поставили, а именно безопасното закриване на електроцентралите. По отношение на обществените поръчки, които засегна госпожа Гресли, аз предлагам, че тези средства трябва да са в унисон с финансовия регламент на Европейския съюз. Но нека да видим, трябва да направим паралел как тези средства се отпускат и как структурния фонд е, третира някои от е, проектите, по които отпуска средства. Има огромна разлика между двата вида проекта. Благодаря, господин Маринеско, казва председателката. Благодаря на комисията и на сметната палата. Благодаря на всички участници в дебата. На 30 май е последния срок за изменения. На 30 април, извинявайте а в пленарна зала. Е, доклада ще се обсъди е, преди мисията в Литва. При... Преминаваме към точка 7. Доклада на господин Ставракакис, приносът на Европейския фонд за регионално развитие за постигане на целта Европейско териториално сътрудничество. Благодаря, госпожо председател. Колеги, както много добре знаете, преговорите за бъдещата политика на сближаване се провеждат в момента. Предвиждат се много мерки, които ще бъдат обединени от един нов регламент. Председателката, моля, ако можете да дискутирате извън залата. Много от разпоредбите, много от мерките включват общи, т.е. се включват в регламента за общите разпоредби. Вие имате информация в вашите папки. Става дума за следното. Има изменения подадени за член 7 относно участието на страни членки, т.е. възможността да има един орган, който да се занимава с въпросите на равнопоставеността. Това ще доведе до съществено упростяване. Второто изменение предвижда страната членка да има одит, орган за одит, но комисията не е възприела това предложение. Затова ние предлагаме едно изменение в смисъл страните членки да имат възможност да се намесват и да създават свой независим орган за опит. Тези органи могат да нямат едно и също предназначение като тип одит, който да провеждат в страните членки, но ще имаме един е, унифициран подход към а, одита като съответните органи ще трябва да бъдат независими, за да могат да извършват професионалните си задължения пълноценно. Те ще отговарят за всички елементи на одита. По 25 член – Предлагаме изменения за паричните потоци, свързани с отделните програми за сътрудничество, така че да има яснота и прозрачност. Ако мога да коментирам малко и това, което се случва в преговорите в момента, пред, Предвижда се да се направи оценка на изпълнението на програмите между 2007-2011, но не е ясно как ще се формулират общите критерии. Предвижда се да се търси хармонизиране на оперативните програми на, в Европейския съюз до 2020 година, като в регламента обаче не се формулират конкретните предизвикателства пред партньорствата за сътрудничество. Също не се отчитат и отделните характеристика на страните членки, както и програмите им за сътрудничество с трети страни. В член 41 се предвижда да се в е, регламента за общите разпоредби се превижда да има механизъм за а, мониторинг. Също така не се предвиждат отделни разпоредби за правата за гласуване по е, програмите за европейско териториално сътрудничество. Това е което искам да кажа. Нека да чуем и колегите сега. Благодаря. Преди да дам думата за дебат, нека да дам думата и на представителите на комисията, ако разбира се имат желание да се изкажат. Има ли представителите на комисията по тази тема? В момента комисията провежда същата дискусия в една друга е, комисия на парламента и ще бъдат тук нашите представители след десетина минути. Ако може да проведем първо дебата и след това. Добре, казва председателката, нека тогава да ви дам думата за въпроси и коментари по становището на господин Ставракацис. Госпожа Греслен. Може ли да попитам какъв е проблема? Защо ръководител на генералната дирекция го няма след като разглеждаме точка от неговата компетентност? Доколкото разбрах от е, превода от френски, те ще дойдат след десетина минути. Но ако нямате въпроси, Ако искате да коментирате становището на господин Ставракакис, ако не, ще ви дам обратно думата. В момента комисията иска ли нещо да каже? Не. Добре, господин Ставракакис, ако искате да обобщите. Не, за сега не, госпожо председател. Благодаря. С това приключваме дискусията по тази точка и да ви кажа графикът. Срокът за изменение е 3 май отново, 12 часа на обед. Това е законодателно становище, т.е. становище към законодателното предложение. Гласуването в комисията ще се проведе на 29 май. С това приключваме тази точка и следващата точка е доклада на господин Вон, общо приложими разпоредби и отмяна на регламент 1083 от 2006. Заповядайте, господин Вон. Нека да припомня на колегите първо, че ние обсъдихме тази тема на 23 април, казва ораторът. Разгледахме един работен документ за отгледна точка на комисията за бюджетен контрол, която е малко различна от гледната точка на другите комисии. Нека да кажа, че това е становище по законодателен текст, така че измененията се подават директно към предложенията на комисията. Аз очертавам няколко важни въпроса, които е, всъщност се съдържат в подадените изменения. Колегите могат да видят, че в е, началото на становището съм дал една малка обосновка в смисъл, че е необходимо да се съчетаят е, разпоредбите на регламента с е, финансовата перспектива. Също подаваме ни общи изменения към общата част и по-конкретни изменения за е, от конкретните правила. Колегите виждат измененията около 15-те няма да ги обсъждам по-отделно, но имайте предвид, че след всяко изменение, което подавам, аз правя една кратка обосновка, която да ви даде известни пояснения. Така че, според мен, днеска просто искам да засегна основните теми, кои най-важните теми за нашата комисия. Първо процеса на акредитиране, второ декларациите за достоверност на страните членки, е, прекратявания на плащания, финансови корекции. Това са всичко основни проблеми, които имат отношение към работата на нашата комисия и разбира се към комисията по развитие. Те ще бъдат важни също така и за страните членки и за тези, които се ползват от съответните фондове. Колегите също могат да видят, че накрая в 15-то изменение се упоменават делегираните актове. И вместо да подаваме безкрайно брой е, изменения, които да поправят текста във всички делегирани актове, подавам едно общо изменение, това, което тук се появява във вашия текст под номер 15. Освен това, искам да благодаря на Сметната палата за тяхното становище. Те е, също излязоха становище за бъдещата политика на сближаване. Аз е, използвах техните резултати. Също благодаря на секретарията за оказаната ми помощ. И накрая искам да обърна внимание на колегите, че очаквам техните изменения, както каза председателят, до 3 май. Председателката, благодаря господин Вон. За съжаление, е, представителят на комисията, който отговаря за вашия доклад, е същият, който отговаряше и за предходната точка. Затова искам да попитам дали е, представителите на Сметната палата искат да кажат нещо по точка 6. Господин Фазакаш, имате ли желание нещо да кажете по точка 6 от нашия дневен ред? Thank you for the floor. Actually, we have no further comments to this. Благодаря. Ние нямаме коментари по тази е, точка. Аз не отговарям за тази тема, но не съм получил никакви указания, така че ние сме доволни с, е, от е, така свършената от вас работа. Коментари от колегите. Госпожа Гресле, заповядайте. Много щях да се радвам, ако на дебата присъстваше представител на генералната дирекция, но ще помоля докладчика да е, е включи нещо в своя доклад, който, което е проблематично. Съвета работи е, върху статистиката, с помощта на която се установяват е, е, грешките. Примерите, с които работи, работи съвета, не е достатъчно надежден и достоверен. Това е някаква случайна извадка защото а, с тази случайна а, извадка се установяват по-лоши критерии, отколкото с пробата, основаваща се на риска. Тоест, с тази случайна извадка и с анализа на риска нещо не е наред. Ние не можем да се откажем обаче от случайната, от случайната извадка, от случайните проби. Съвета обаче иска да го направи. И ако направим това, което предлага съвета, ще изгубим представителността на а, а, това, което установяваме като грешка. съвета трябва да знае, че има статистически и нестатистически методи. Нестатистическата проба би могла да се извърши само върху една част от това, което трябва да се провери. Това обаче не трябва, ние не можем да си го позволим, тъй като все пак трябва да имаме някаква представителност. И за това ще помоля всички колеги да се заличи израза нестатистически. Базирано на риска да, но също така и случайна извадка. Извадка базирана на, на случайен принцип. Мисля, че точно това трябва да се поиска от компетентните органи. Знам, че въпросът е спорен в съвета но не бива да, не бива да премахваме статистическата грешка, само защото смятаме, че по този начин ще изключим всякаква грешка. Тази единица статистическата грешка ни е задължително необходим. Надявам се все пак да дойде и някой от комисията. Благодаря. Надяваме се, наистина надяваме се, казва председателката. Благодаря ви за вашето наблюдение и коментари, господин Вон. Искате ли накратко да дадете някакъв коментар, тъй като не виждам други колеги да искат да вземат думата и да приключим дебата? Съвсем накратко, защото беше повдигнат само един въпрос. Самият доклад говори за подход основан на риска. Така че може би има някакво движение в зеланта посока. Жалко наистина, че комисията няма за да вземе е, отношение, е, но ще внесем е, изменение в духа, който оказа госпожа Гресле и други колеги. Ще има изменения по този въпрос. Благодаря, господин Вон. Тъй като никой друг не иска думата, е, ще обявя, че крайният срок за внасяне на измененията е 30 май в 12 часа. С това закривам дебата по тази точка от дневния ред. Следваща точка от дневния ред, следващата точка Европейски социален фонд и отмяна на регламента 1081-206 година. Господин Каталин е докладчик и господин Гайер сега ще представи доклад от него. Äh, Благодаря, госпожо председател. Е, днеска и утре честичко ще поемам различни самоличности, ще приемам различни самоличности но така е, когато има много депутати, които участват в различни делегации. Господин Катани в момента е в Штатите и затова той ме помоли да го заместя и да представя неговото становище. Всички ние сме загрижени когато става дума за структурните форми, фондове. Ние говорим в различни, по, тази, по тези теми в различни комисии, в реги, в нашата комисия. А, дискутираме въпросите, а, свързани с общия регламент, за специалните регламенти. Още не сме приключили дебатите по финансовия регламент и а, е, нямаме още финансова рамка и това е съзнателно така, защото е, трябва да изчакаме някое развитие. Това становище на Иван е, <clears throat> страда от този паралелизъм и проблемът в това становище е, че преговорите все още така и финансовия регламент още не е на лице. Нямаме обща рамка за нашите финанси. Това означава, че докладчикът има определени резерви и би искал да даде възможност за допълнителни изменения в последствие. По принцип, аз не мога е, предложенията, с които вие сте се запознали, да представя в подробности. Председателката, благодаря за тази е, презентация. Но сега имаме представител на комисията. Това е господин Лорен Сенс от Генерална дирекция за етост. Искате ли да коментирате доклада? Благодаря, госпожо председател. Благодаря на не докладчика, а на е, неговия колега, но аз исках да благодаря на докладчика за неговото ясно становище по регламента, но както и господин Гайер каза, е, тези неща не могат да се видят изолирани. Е, първото изменение е нещо, с което трябва да се занимаем а, то е свързано с другите регламенти, предложени от комисията. А, измененията се опитват да изяснят текста и ще посоча изменение трето като пример, защото то върви именно в, те, в посока на доизясняване на текста. Трябва да погледнем на измененията от такава перспектива дали те успяват да опростят бюрокрацията и е, законодателството или не, което е свързано с Европейския социален фонд. Както каза господин Гайер, е, докладчикът ще направи допълнителни изменения в последствие и ние ще сме радостни да ги видим и да продължим тази дискусия на двустранни начала по този въпрос. Госпожо председател, благодаря ви, благодаря за, този, за това проекто становище. Председателката, някой друг, който желая да вземе думата? Ако не, господин Гайер, може би вие искате да кажете някои заключителни слова. Не, не желаете. Тогава а, господин Вон, тъй като комисията е тук, вие може да решите всъщност дали да дадем думата на комисията или не. Докладчиците имат право да решат да или не, да чуят мнението на комисията. Окей, okay, why not? Uh, <laughs> but first, uh, uh... А защо не е наистина? Но преди да чуем комисията, ще приключим с точка 5. Гласуванията, крайния срок за изменение са 3 май. Гласуването е 29 април. Госпожа Гресле, нашия докладчик в сянка дойде. Може би може да му дадете думата за дискусия. По коя точка по коя точка е докладчикът Сянка пристигна? За точка 6. Добре, нека приключим обаче с точка 5. Комисията има думата за кратък коментар. Thank you, thank you very much, Chair. Uh, I, I regret not being here when... Съжалявам, че не бях е, тук, когато започна на тази точка. Бях в заседание на друга комисия и тогава разбрах, че сте сменили е, разписа... Е, графика. По отношение на е, регламента за териториално сътрудничество, проблема е, че се предлага да се направи връзка регламента за европейско териториално сътрудничество и регламента за общите разпоредби. Като ред от проблемите, според комисията, са вече решени в разпоредбите на регламента за общите разпоредби. Така че е, в регламента за европейско териториално сътрудничество имахме за цел да, да вкараме конкретни клаузи, да се отчетат е, конкретни особености, но да не повтаряме това, което вече е раз... предвидено в е, регламента за общи разпоредби. Това е член 116. И става дума за изменения 1, 5 и 6 по-конкретно. Също става дума и за процедурата за изменение на програмата, а също така и това органа по одит да бъде част от същата институция, която прави и планирането. Другия проблем е изменението на член 25 линея 1 според нас то не е необходимо, защото става дума да има единна сметка плащанията, с плащания и доходи. И това обърква нещата. Освен това, подобни е, този, тези случаи се покриват от регламента за общите разпоредби. Председателката, благодаря. Господин Ставрикак. Извиждам, че нямате желание да се изкажете. Приключваме с тази точка и преминаваме към шеста точка, където отново нямахме коментар на комисията, затова ви давам пак думата. Отново ви благодаря, госпожо председател, и за това, че мога да се изкажа по тази тема. В голяма част от случаите на подадените изменения, според нас, те върват в същата посока, в която се ориентира и комисията. Няма големи различия по същество. Единствените моменти, където според мен ще има, според нас ще има проблеми, е изменение 5, където се предлага да се въведе отново одобрение на Комисията за стратегията за одит. Мисля, че това е въпрос, по който комисията доста разсъждава в своето предложение в настоящия програмен период такова задължение съществува и ние обмисляхме как да го съчетаем с процеса на кредитиране. И е, ние решихме, че не е, е ефективно от гледна точка на разходите да се прави предварителна оценка всеки път на стратегиите за одит. Защото в предложението на комисията се покрива този е, въпрос с е, идеята, когато комисията реши да направи тази оценка. Въпросът е да не се разходва прекалено много административни усилия. Ние, когато оценихме е, как се провеждаха до този момент оценките, решихме, че не си струва да се прави това, затова предложихме по този начин да се балансират нещата. Изменение 7 където става дума за конкретно изискване за доклада за годишната дейност. Там ние изказваме своите резерви относно това дали да се записва в регламент съдържанието на годишен доклад, който в края на кращата е доклад на комисията и е в прерогативите на генералния директор може да се окаже какво се очаква, но надали трябва да се предписва конкретно каква да е процедурата по акредитиране. Ние лично смятаме, че не е редно това да се появява в регламент. По изменение 15 за ролята на Европейската сметна палата – за това тя да бъде консултирана за делегираните актове, също имаме, е, сме резервиране по въпроса дали това е необходимо системно да се прави. Също така е, повдигнахте въпроса за нестатистическата е, извадка. Това е, е въпрос, който също се постави в дискусиите в съвета, свързан с член 116. Два проблема всъщност има с член 116. 116 алинея първа предложението на комисията беше одитът да покрива един системен одит и един одит на една извадка. Като вече как ще се направи тази извадка, бе оставено на делегираните актове. И сега компромиса в съвета гласи, че е, извадката може да бъде или статистическа, или нестатистическа и тези два метода са равнопоставени. Комисията съвсем ясно обозначи в своето мнение в съвета на двете заседания на Корепер, че по този въпрос ние сме много силно резервирани. Тоест, не считаме, че е редно тези два метода на изготвяне на извадка да бъдат равнопоставени, защото по този начин се поставя под въпрос цялата идея за единия одит. Не може да се поставя по този въпрос, има риск да се постави под въпрос надежността на одита, изготвен от националните власти и това може да има сериозни последици. Това е мнението на комисията. По член 116 алинея 2, която е свързана с същата тематика, има изменения по, относно формулировката за одитното становище, изготвено от одитния орган. Комисията също изрази опасение по този текст и Двата въпроса са свързани с член 156 от финансовия регламент и дискусиите, които се водят по него. Така че тези два въпроса за момента трябва да ги оставим на страна и да изчакаме да видим какво ще се случи с дискусиите по член 156 от финансовия регламент. Благодаря, господин Мартин, за вашите изказвания. Докладчика Сянка от НП иска ли нещо да коментира? Моля. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Благодаря, госпожо председател. Работил съм с господин Вон в друга комисия по този въпрос и затова сега искам да кажа няколко думи по неговия доклад. Първо, извинете, извинете ме, че закъснях, попаднах в трафик, но слава богу, пристигнах на време. Ние от ЕНП сме много съгласни с измененията, които се предлагат или поне по принцип. Когато казвам това, имам предвид е, член четвърти, е, където се говори за финансовите е, корекции, които трябва да отразят системите на страните членки. Това се отнася и за член 5, засилване ролята на комисията при одитите казахте, а, а, именно, че една одитна стратегия трябва да бъде одобрена първо в а, комисията. От друга страна обаче тези предложения биха могли да свързани с доста а, бюрокрация и за това трябва да се обсъди въпроса дали а, такива одити е, е, не трябва да се правят само по специален повод. По този въпрос искам да си говоря с докладчика по изменение 104, член 37. Е, тук става дума за финансови е, корекции отново. Трябва да видим дали страните членки а, е, могат да използват безнаказано, така да се каже, останалите им средства за същите а, е, цели или пък е, тези средства трябва да бъдат поставени под управлението на комисията или пък да бъдат използвани за решаване на някакъв особено спешен проблем в страната членка като пак предоставим голямата отговорност за това как да се изразходват средствата на комисията. Във всеки случай ние желаем структурните фондове да се използват при споделено управление – още нещо. Контролиращите органи в страните членки трябва да бъдат лицензирани. Да, естествено, по този начин може да разтоварим комисията и тя може да се съсредоточи върху работата си в държави, които правят впечатление с повече наредности но а, трябва да видим дали комисията разполага с достатъчно права да се намесва упражняваща по този начин контрол в страните членки. Може би тук формулировката ни трябва да стане малко по-ясна. И една последна тема, която искам да засегна, това е декларацията за достоверност от страните членки. Желанието е страните членки да публикуват сами своите статистически грешки за всеки фонд по-отделно за да можем ние, Европейския парламент, критично да разглеждаме тези декларации от страните членки и да задаваме въпроси. Но ние от наша страна, от страна на ЕНП, ще обсъдим двустранно повдигнатите от мен въпроси с докладчика. Благодаря. And, uh, commission... Желая ли комисията да добави нещо, тъй като имаш някакви въпроси? Не? Добре. господин Вон, имате думата за последно изказване. Много набързо. Първо искам да благодаря на докладчика в сянка и подкрепата, която той изрази. Той повдигна множество въпроси, което може би ви изненадва, защото той не влезе в подробности, в технически подробности. Аз ще ги обсъдя с а, него. Ще изготвим съответните текстове на измененията и ще спазим крайния срок. Тоест, ние ще а, проведем дискусия двустранна с а, колегата. Що се отнася до коментарите на комисията, могат да кажа следното. Приветстваме широката подкрепа, която те ни оказват и мисля, че трябва а, да си припомним дискусията, която водихме на последното заседание на комисията, в, в която а, ние се опитахме да изясним, че се опитваме да упростим нещата не само за страните членки, но и за бенефициентите, като едновременно с а, това гарантираме, че отговорността за изразходването на европейските средства ще бъде отговорност на комисията. Направили сме изменения в този дух, например, относно акредитацията на контролиращите органи. Това е нещо, което аз подкрепям, но ако ние а, акредитираме управляващите органи, ще трябва да гарантираме, а, че а, все пак окончателната отговорност ще се носи от а, комисията. Говорили сме по тези въпроси, но ще говорим отново и ще направим съответните предложения за изменение. Кратък коментар от страна на Сметната палата. Благодаря, госпожо председател. А, тъй като Дискусията беше отворена на ново. Аз реших да не вземам думата, защото може би си спомняте, че преди два месеца аз имах възможността да ви представя нашето становище. Господин Вон, вашия докладчик, приветства а, нашето становище и тъй като нямаше коментари, аз смятах, че няма нужда да се намеся. Но някои от нещата, които каза комисията и които каза докладчика в сянка, а, ме кара сега да взема думата. Искам да кажа, че ние приветстваме и подкрепяме доклада на господин Вон. Приветстваме го най-вече в два аспекта. Е, изменение 7, изменение 15, защото той включва а, две от точките, изразени в нашето е, становище. Той отговаря правилно на въпросите, зададени от комисията, изменени седмо. а, е такова, че окончателната отговорност се поема от комисията и трябва да се съобразим с ролята на комисията като надзорен орган в процеса на а, акредитация. Няма да навлизам в подробности, просто искам да благодаря на докладчика за сътрудничеството и за предложенията, които той прави. Като се надявам, че измененията ще бъдат приети а, и ще, бъдат, ще станат част от а, предстоящия регламент, както предвижда вашия доклад. Благодаря на всички за търпението, казва председателката. Благодаря ви за участието в дебата. Продължаваме заседанието утре в 9 часа. Срещата на координаторите е в 5.45 тази вечер, в 6 без 15 в тази зала.